прекъсва оратора. Благодаря ви, колеги, колеги от е, е, всички комисии, е, които участвахте в изслушването. Благодаря ви и е, на вас, господин Каделят, заместник председател на комисията. Последно изявление от вас, господин Катайнен, ако ми позволите да ви дам думата. Уважаеми колеги, благодаря ви за този обмен на мнения. За пръв път а, имам възможността да ви представя идеите си за това как инвестициите, растежа, работните места, които са включени в пакет, а, ще бъдат а, реализирани. Ако бъде утвърден на този пост, аз бих искал да продължа разговорите относно приоритетите с всеки един от вас, с всяка от, всяка от вашите комисии, за да видим какви а, трябва да са приоритетите за инвестиционната програма и по какъв начин вие считате, че може най-добре да се използва наличния бюджет, какви финансови инструменти биха били най-удачни. Ако бъда утвърден на този пост, ще се нуждая от вашата подкрепа, вашата помощ за прокарването на законодателни инициативи, особено по въпроси свързани с единния пазар. Има множество въпроси, на които държавите членки се противопоставят от години, но считам, че е настъпил моментът за по-амбициозни усилия за създаването на по-добър единен пазар, с други думи, даване на повече възможности на малките и средни предприятия да предлагат стоки и услуги. Преди няколко минути аз казах, че искам да фокусирам усилията си върху реални инвестиции, върху реално сътрудничество. В реалния ми живота аз а, бях политик, вече не съм такъв, аз съм сега държавен служител. Понякога зная, че а, се получават а, недоразумения, но това, което мога да извлека като полука, а, е, че когато хората нещо не харесват, те се обръщат срещу политиците. Като министър-председател винаги съм настоявал пред останалите си колеги да се договорим по неща, по които можем да постигнем съгласие. Някой каза, че не сме възстановили доверието на обикновените хора. Съгласен съм. Но представете си, че започнем да създаваме атмосфера, при която можем да постигнем съгласие по повече въпроси, отколкото са въпросите, по които нямаме съгласие. И да използваме тази възможност за стимулиране на растежа и инвестициите. Обеден съм, че можем да постигнем това. Искам отново да благодаря на уважаемите депутати за този добър обмен на мнения, да ви пожелая приятна седмица. Искам да благодаря и на преводачите. Аз говоря доста бързо. Благодаря за това, че ни помогнахте. Искам да благодаря на председателя, на председателите, на всички от секретарията. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Искам да помоля господин Гуалтери, съпредседателя на това изслушане, за заключителни думи. Само бих искала да благодаря на заместник-председателя Катайнен за това интересно изслушване, да благодаря на всички депутати от комисията по економическите и парични въпроси, по останали, от останалите парламентарни комисии. Сега трябва да побързам за да отида на повторното изслушване на господин Хил. Давам думата на Марита. Благодаря за поставените въпроси. Искам да благодаря на господин Катайнен. Зная, че това бяха трудни часове, но тези изслушвания трябва да бъдат трудни, за да се получи най-добрият резултат. Благодаря ви много за участието в това изслушване. И това няма да бъде последното. Господин Бузека, благодаря на съпредседателите, благодаря на всички вас, членове на Европейския парламент. Имам за вас много важна информация. В 2.30 ще има изслушване на господин Франс Тимерманс, който е предложен за заместник-председател, първи заместник-председател. Това ще бъде в формат председателски съвет, отворен за всички членове на Европейския парламент. За колегите от ИТРЕ в 1.30 ще има изслушване, после ще има ИТРЕ плюс НВ в 7 часа. Благодаря на европейските граждани, които проследиха това изслушване, които бяха с нас. Благодаря ви от сърце.